Buongiorno a tutti, vi prego di... Добър ден, колеги, моля заемете местата си. Buongiorno Пак добър ден. Заседанието започва. Моля ви да обърнете внимание на съобщенията, които ще направя. Първа точка – има парламентарни групи, които не са успели да завършат консултациите си по четвърта точка, която е свързана с заместник на първи заместник, извинете, избор на първи заместник председател. Та, тази точка се отлага за следващото ни заседание. Що се отнася до днешния дневен ред, предлагам да изменим малко нещата. Първо мислехме да направим едно представяне преди да вземе думата докладчика, след това ще направим дебат и след това ще се представят другите двама колеги, които са автори на другите доклади. Господин Бургецио и господин Тевареш. Сега аз предлагам да изслушаме първо всички автори, докладчика, двамата колеги автори на документи и след това да започне дебата. Ако нямате нищо против, нека да работим така, да ги изслушаме първо тях и след това общ дебат. Това са последните изменения. И така, втора точка. Ако няма възражения, предлагам да одобрим протокола от заседанието от 23 и 24 януари 2013 година, така както са ви изпратени. Продължаваме нататък. Съобщения на председателя. Две съобщения трябва да направя. Преслав Борисов от България има право да участва като заместник в нашата група. Той ще замества Иляна Иванова от името на НП. След това господин Салватора Карона от Италия, има право също да участва тук като титуляр от името на социалистите и демократите. Искам да ви припомня, че нашето заседание, както винаги, се разпространява пряко по интернет на сайта на Европейския парламент. И накрая искам да припомня още нещо. Днес след обяд, тук в залата, ще има заседание на координаторите от 17.30 нататък, застане при закрити врата. И така започваме с темата. Както знаете, мандата на нашата комисия изисква средносрочен доклад, както и заключителен доклад. Докладчикът е господин Яколино, както знаете. Днес той ще ни представи някои аспекти. А, три работни документа по различни теми, свързани с организираната престъпност, корупцията и прането на пари. Докладчикът иска да представи третия документ, третия работен документ на базата на различните представения, които чухме от експерти в рамките на изслушванията, които проведе нашата комисия, както и посредством тематичните документи, които бяха представени от Тавареш и Бургеци, Бургецио, се занимава с прането на пари. И така давам думата на докладчика. Той има 20 минути. И веднага след това ще дам думата на колегите Тавареш и след това Бургецио. Те ще имат по 10 минути, за да представят а, своите доклади и след това започваме с дебата. И така, давам думата на господин Яколино за 20 минути. Имате думата. Грация. Presidente, un tempo ragionevolmente ampio, Проверо comunque ще се опитам не само да спазя времето, но и там, където е възможно, да опиша третия работен документ в ако се надявам, надявам се всъщност за доста по-кратко да говоря. Пак казвам, трети работен документ, казахте го и вие. Първото беше за организираната престъпност, следващото беше за корупцията, с помощта на нашите колеги, с подкрепата на парламента, с господин Бургец и господин Тавареш, които дадоха своите тематични идеи и по този начин ми дадаха възможност а, да изготвя този документ. Подпомогна ни също така и секретарията, който, на който трябва да благодаря. И така, готови сме с този документ за прането на пари. Аз го представих накратко на едно заседание на докладчите в Сянка в Страсбург. Седмицата преди настоящата, при последното пленарно заседание – в Страсбург. Освен това сме включили значителни елементи от а, колегите Тавареш и Бургецио. Господин Бургецио много ясно и много точно описва връзката между банките и контрола, който трябва да бъде извършван и посредством тясно сътрудничество с трети страни. Огромен беше и приноса на господин Тевареш. Въпросите свързани с укриването на данъци, данъчните обежища и така нататък. За да има сигурност на нашите граждани, трябва да се опитаме да се преборим и с тези явления. Техните идеи биват включени в работния документ, който аз представям. Говори се в него за заплахата, свързана с изпирането на пари, как тя може да наруши финансовата стабилност на Европейския съюз и как това всъщност плечи на общото благосостояние на Европейския съюз. Много важни въпроси, въпроси, които а, са свързани с отнемане на доходи от реалната, истинската економика, а не економиката в сянка. Всичко това е свързано с живота на нашите граждани. Защото искаме да постигнем и социална справедливост. А социалната справедливост няма как да се постигне, ако не разрешим всички тези проблеми. Миналата година милиард и 600 милиона долара всъщност е цифрата е, на изпраните пари на световно ниво. Е. Това е една цифра, която е около 2,7% е, от световния БВП. Един огромен феномен, който присъства по целия свят по значителен начин, обаче също и в Европейския съюз и в държавите членки. Разбира се, във всяка държава членка нивото е различно. Какво се опитахме да изпишем в този трети работен документ? Опитахме се да дадем една ясна структура, една методология, която да е простичка, да е достъпна дефинирахме, не, извинете, поискахме от комисията да се излезем с едно общо определение за изпирането на пари. След това говорихме за различните начини за борба с изпирането на пари, с това престъпно деяние. След това описахме законодателната рамка, Говорихме и за най-добрия опит в национален план на отделните държави членки. Опитахме се също така да дадем насоки и да покажем, че много често банките, застрахователните дружества, брокерите, посредниците, а, служат на тази система, дори и без да го осъзнават. В Италия, например, от 2011 до 2012 година двойно се увеличил броя на сигналите за подозрителни операции. А, част от тях са транснационални транзакции или операции и за това трябва да се работи чрез анализ на риска на различните операции, защото прането на пари е факт в държавите членки. В нашия документ също така сме дали някои конкретни примери за борба, както и за превенция. Нови методи за плащане, евентуално намаляване на броя на парите в брой, т.е. използване на банковия път, както и ясна връзка и сътрудничество между съответните органи, които водят отделните видове инструменти за борба с прането на пари. Господин Бургецио разработи много точно и ясно а, темата за хазарта онлайн. Малко е различна географията на хазарта в Европа. В някои държави е по-активна, в други не. Трябва да има лицензи, разбира се, трябва да има контрол върху хазарта онлайн. Проследимостта също на парите е нещо задължително. Много често говорим за трансгранични операции за проследяване на средствата, а за тях имаме нужда от ясни сигнали, сътрудничество, нещо, което трябва да опазва нашите економически системи, както и системите на отделните държави членки. Сложихме фокуса тук върху автономното пране на пари или автопрането на пари. Във Франция и Белгия има само такъв престъпен състав. Трябва да се съроточим и върху това. Господин Тавариш говори а, за данъчните обежища и за прокарването на средства през тях. Изключително сериозни загуби а, в тази сфера и е много трудно да бъдат проследени тези операции, които са трансгранични, транснационални, прехвърлят се, прехвърля се собственост, имущество към данъчни обежища, както и разработване на хипотези за пране на пари. Трябва по-голяма бдителност и контрол. Искаме банков съюз, по-добро економическо и банково управление – което да даде възможност за по-голямо сътрудничество, както и възможност за намеса и контрол върху отделните органи. Освен това, би трябвало всичко да бъде подкрепено с банков надзор, и то банков и финансов надзор и борба с прането на пари. Колегата Таварес много подробно разработва тази тематика посредством твоя доклад. Освен това, говорим за законодателната рамка в международен план, ролята на ООН, Съвета на Европа, ролята на ГАФИ, както и конвенцията от Страсбург, защото тази конвенция е ратифицирана, но трябва да бъде и изцяло прилагана в държавите членки. Фокусирахме се върху връзката между прането на пари и финансирането на тероризма. В много от случаите говорим за ролята на Европейската прокуратура, когато тя бъде създадена. Освен това, говорим конкретно за препоръките на ГАФИ, е, които междувременно е, се прилагат. Ролята на комисията подчертахме, ролята на съвета също. Многократно говорихме за това, че трябва да има еднообразни насоки, както и еднообразна финансова информация. Националните органи, които отговарят за информацията, която се изпраща към Европейския съюз, свързана с изпирането на пари, би трябвало да подават еднообразна информация, защото така можем да измерим също така и сътрудничеството между държавите членки, когато данните са еднообразни. След това комисията прие едно предложение за директива а, е, срещу изпирането на пари. А, ще говорим и по нея в а, комисията, която се занимава с а, тематиката. И в Италия има много опит, и в Обединеното кралство, и в Франция, в Нидерландия има много информация по въпроса. Сега за самостоятелното пране на пари или автопрането на пари В Франция, в Белгия, в Гърция, Португалия, Испания има такива престъпни състави. Другите а, държави членки а, няма. Хубаво е да има престъпен състав във всички както и фалшифицирането на баланса на дружеството. И това също изисква ясно и конкретен подход, който да вдъхва доверие на гражданите. И накрая, в заключение, целта на колегите, на комисията, на координаторите, на докладчиците в Сянка, целта и за мен е, е да се създаде една законодателна рамка, която да бъде еднообразна, да има ясни стандарти от правен тип, които да помагат в борбата срещу мафиите, организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари. Трябва да има еднообразни критерии за подаване на статистически данни за изпирането на пари. Също така трябва да бъдат подавани сигнали при подозрителни операции или транзакции информационните органи, които се занимават с финансова информация, също трябва да подават еднообразна информация, за да има сравнимост и ясна борба при изпирането на пари. Също така трябва да се е, имат предвид е, силата на отделните престъпни организации в отделните държави, които работят и по цял свят. Трябва да се използва все повече електронни начини за разплащане, за да има по-голяма проследимост на операциите. Също така да се введат мерки, както каза и колегата Бургецио, е, да Имаме избягване на авто, на, на липсата на идентификация при хазарта онлайн. Трябва ясно да се види какъв е риска при новите банкови продукти, които се предлагат и да се даде ясна роля на търговските камери в държавите членки, за да има защита на търговците и да бъдат санкционирани онези, които не се държат дисциплинирано. Също така говорим за това, че предприятията, които са били санкционирани с съответно съдебно решение, да не бъдат допускани до обществени поръчки и да не бъдат изпълнители на обществени поръчки, особено ако е имало решение, съдебно решение за връзки с мафията, за корупция или за изпиране на пари. Тоест, ако това се случи в една държава, съответното дружество не би трябвало да участва в никакви други а, държавни поръчки и в другите държави а, членки, защото трябва да дадем път на честните търговци. Говорим също така за ясни задължения, за а, неизпиране на пари в отделните професии, които са най-близо до това. След това банките, които трябва да извършват много добър правен економически анализ или due diligence и банковите органи трябва да извършват ясен надзор, надзор, който е записан в общностните разпоредби и също така банковият съюз, който искаме да постигнем в Европейския съюз, би трябвало да извършва ясен контрол, да има ясно управление, темата за измамите, за да, укриването на данъци, злоупотребата с средства на Европейския съюз. Това е тема, която не е свързана само с районите по отделните цели за сближаване. Това е обща цел. Трябва да има по-ясен контрол, по-стриктен контрол, повече обучение за полицията, за магистратите по нови начини, не зная какви, но евентуално, като например по еразъм или други. Трябва да има ясно разбиране на отделните феномени в отделните държави членки, защото по този начин и правоприлагащите органи, и магистратите ще могат да разберат случващото се и съответно компетентно да се произнесат по отделните случаи. И накрая, госпожо председател, всички от тези дейности, които изброих като съдържание, се дължат на изключително добрата работа с всички колеги, с секретарията. По този средносрочен доклад продължаваме да работим до края на седмицата. На 22 този месец ще завършим доклада, средносрочния доклад, който ще бъде депозиран по програмата, която сме приели с вас. И на 18 март аз ще ви го представя. Пак казвам, много идеи дойдоха от политическите партии, заедно с секретарията. Завършихме този работен документ, който е обобщаващ, но и иноваторски. И това всъщност ще бъде средносрочният доклад, който ще ви бъде предоставен, ще ви бъде представен, извинете, на 18 март. Благодаря, госпожо председател. Грация, онореволе Яколино. Благодаря. И слушахме колегата и мисля, че на всички е ясно вече как вече това, което в началото си заложихме като задача, се превръща в нещо живо. Защото в началото ние говорихме за множеството трудности, които биха могли да възникнат при опити за хармонизиране на различните юридически правни системи, 27 държави членки, практически 28, т.е. 27 различни видове системи, начини на мислене и така нататък в правния мир, т.е. разглеждането на организираната престъпност като заплаха, не само като економическа, економическа, финансова заплаха, но и като една заплаха към всичко онова, което наричаме правна система, правна уредба. Чухме от нашия докладчик критерии, които бяха много силни, например дефиницията и престъп, на престъпния състав самостоятелно пране на пари, който да бъде предоставено във всички държави членки като дефиниция. А срещу това трябва да се борим. Трябва да се борим и срещу данчните убежища и всички онези а, феномени, които не контролират случващото се и съответно дават възможност за промъкване през вратички на, на различни капитали. Трябва да се борим срещу всички тези системи. Това е един от приоритетите на нашия мандат, мандат 2009-2014, защото текста, който ще излезе от нашата комисия, ще бъде плод не само на обща работа, а, и в крайна сметка ще покаже нашата, нашето отношение Нямаше идеологически бариери, нито една политическа група не, не попречи на работата. Напротив, всички политически партии, всички депутати искат да дадат свобода, сигурност и демокрация на тези 50 милиона, 500, извинете, милиона граждани. Видяхте, че се говориха за различни сфери, но това са сфери, които са свързани с ежедневието на всеки един гражданин. Сега давам думата на останалите двама колеги, които са автори на двата тематични документа, които ще говорят по-подробно по тези аспекти. Заместник председателя Тавареш ще говори за връзките между изпирането на пари, укриването на данъци и данъчните убежища. Колегата Бургецио ще говори за всички онези въпроси, които са свързани с изпирането на пари, банките и финансите. По 10 минути на всеки един от вас, защото наистина е по-малко, дори говори господин Яколино, така че дам думата на колегата Тавариш и след това на Бургецио. Много obrigado, сеньор президент, карш колегаш. Благодаря. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми колеги, Съществуващото положение може да се опише по три начина. Големи разлики между държавите членки, най-вече в еврозоната, това го знаем. Освен това, много от нашите правителства са в тежко финансово положение, даже са сериозно заплашени. Съответно се подкопава доверието в тяхната способност да се справят с положението. Как да запълним тези пропуски, как да решим проблемите и да покажем на гражданите, че сме готови да направим нещо в техен интерес. Хората как да поискат да си влагат парите в банки, ако виждат, че те по някакъв начин участват в един престъпен процес. Е, замесени са в неплащането на данъци, в изпирането на пари. Съответно, благодарение на всичко това или по-скоро поради него, хората вече не вярват на европейската интеграция. Както наскоро каза президента Обама, неплащането на данъци и изпирането на пари отнема от най-бедните. Обама се опита по някакъв начин да регулира работата на 15 различни отрасъла в най-чувствителните сектори и области. Защо да не направим това за Европа? Да инвестираме средства. В Америка са предвидени около 100 милиарда. Това е един въпрос към комисията. Още нещо. Службата на ООН по наркотиците и престъпността казва, че 3,5% е, от БВП на света се губят поради е, това изпиране на пари. Става въпрос за трилиони долари. В Европа процента е някъде около 2-3% от БВП на Европа. Това е огромна сума. Ние се опитваме да накараме държавите членки да спазват 3%-овата граница на дефицита. Значи виждате, че има припокриване. 1 трилион евро годишно, 10 пъти значи повече от пакета за растеж, който спомена президента Оланд. Току-що чухме какво ни каза колегата. Той представи своя документ. Е, там има различни начини за изпиране на пари, е, свързани с ДДС, е, така наречените верижни измами чрез онлайн хазарт и така нататък. Много често, между другото, сайтовете за онлайн хазарт се управляват от престъпни организации, различни привидни банкови сметки, привидно действащи компании, фалшиви компании, базирани в данъчни убежища и така нататък. Много са начините за изпиране на пари. И най-често става въпрос за съучастие от страна на банковата система, било то осъзнато или неосъзнато. Съответно, ако погледнете всички мерки, които се опитваме да предложим в нашия тематичен документ, ще видите, че по някакъв начин трябва да има хармонизация и в данъчната област, не да се отказваме от тази идея. Европейските банки трябва да са основен приоритет за нас. Те трябва да станат част от един надзорен механизъм, да бъдат в рамките на една и съща правна база. Много често тези банки се спасяват с пари на дънакоплаците. Искаме да разберем, освен това, кой какво притежава. Трябва да има някакъв вид регистър, в държавите членки, който да се координира централно. Трябва да има национален, регионален, местен регистр, да се знае кой в крайна сметка притежава акциите и контролния пакет на всички компании. Най-важното е да се знае кой се ползва от това престъпление. Трябва да знаем кои са крайните бенефициенти на тези активи. Банките го знаят, но не ни го казват. Трябва да има регистър на акционерите, на притежателите на капитала. Трябва да знаем кой дава нарежданията, освен това. Много често на тези компании е, се нарежда от е, скрити лица. Те имат някакви публично оповестени надзорни съвети, но съвсем друг дърпа конците. И поради този проблем не знаем кого да се опитаме да заловим, ако мога така да се изразя. Да не говорим, че в данъчните администрации на държавите членки има прикриване на тези престъпни дейности и на самите престъпници. Данъчните измами от своя страна пречат на онези, които спазват закона, те са от полза за, за престъпниците. Обикновените европейски граждани си плащат данъците и ако не го направят, знаете какво ги очаква. Защо тогава да няма такъв контрол за всички и върху банките? Трябва да има надлежни проверки на дейността на банките. Когато става въпрос за държавни и правителствени ръководители, те трябва да бъдат обект на специален контрол. Има такива хора, държавни и правителствени организации, които инвестират средства в банки незаконно. Трябва да насочим светлината на прожекторите към тях и въобще към цялостната дейност на банките. Докладчика прави някои добри предложения. Сега, когато говорим за създаване на банков съюз в Европа, трябва да има и е, нещо като звена за финансово разузнаване. Чудесна идея. Тяхната цел трябва да бъде да се борят с економическата престъпност. Те трябва да разследват дейността на всички компании, които имат е, капитал над е, определено ниво. Освен това трябва да могат да правят и проверки на място с цел да се гарантира, че се спазват насоките, спазват се правилата, които пък ще бъдат определени, да се надяваме, чрез консенсус. Накрая, трябва да кажа, че имаме добра основа за бъдещите ни действия. Опитваме се да създадем банков съюз. След влизането в сила на Лисабонския договор, съюза се превърна и в съюз на, на основан на, на върховенството на закона. Като че ли приключваме вече създаването на пространството на свобода, сигурност и правосъдие и сега е време наистина да го приключим това пространство, да, да свършим нашата работа веднъж за винаги. Това ще е важно за гражданите, ще е важно и за репутацията на нашите институции. Постоянно се говори за проблема с изпирането на пари, е, с неплащането на данъци, данъчните измами и да се надяваме, че подетата от нас инициатива ще бъде е, прегърната и от други комисии, като комисията Либе, например. И в крайна сметка ще стигнем до едни координирани действия. Да се надяваме, че парламента ще подкрепи разследващата журналистика в тази област. Това е изключително важно. Това са хора, които ни помагат да разберем истината и ние би трябвало да предвидим средства за пилотни проекти в тази връзка. Това ще е една отлична е, социална вноска от наша страна, отличен социален принос. Понякога конфискувани активи и средства могат да се използват за финансиране на пилотни проекти в тази област. Те могат да подкрепят е, дейностите на държавите членки. Въобще, конфискуваните средства са е, един отличен начин за финансиране на дейности свързани с борбата срещу прането на пари. Така че моля колегите да подкрепят тази идея. Трябва да хвърлим светлина върху сивите области. С две думи, гражданите са ни дали мандат да хвърлим светлина, да кажем какво се случва и да покажем, че нещо се случва. Така че нека да запретнем ръкави и да го направим. Благодаря, казва председателката, благодаря господин Тавариш господин Бургецио. Говорим за пране на пари, за банки, за финансиране. Вие сте наред. Заповядайте. Да, само да взема повод от това, което каза накрая господин Тавариш и в неговото предложение. Съгласен съм, че разследващия журнализъм е наистина нещо добро. Последния път също говорих на тази тема. Това е една голяма тема, безкрайна тема. И мисля, че докладчика е, наистина много сбито по удивително добър начин е успял да предаде е, същината на въпроса и да постави в рамка тази тема, която става все по-сложна е, ежедневно. Още нещо обаче трябва да се, още една цел трябва да преследва именно е, проследяването, контролиране и е, проследяване. Е, например, акционерите на заседание на, на бордовете обикновено искат да имат повече е, информация. Но да погледнем това, което става напоследък е, с, с, с и в банките. дребните акционери или спестители и инвеститори биха искали да има по-стриктен контрол, по-стриктно е, наблюдение, е, а това в момента е, е недостатъчно. Така че от юридическа, от правна гледна точка, системата е доста напреднала по отношение на управление на, на е, контрола. Е, сега от 80 години е, сме свидетели на редица нови е, законодателни актове, е, нова директива в Европейския съюз. Ако погледнем е, GATF, е, е, ми трябвало да е... Това е едно звено, което е много полезно в борбата срещу тероризма. Извинява се, ФАТФ, това е работната група за финансови действия, извиняват се от английска кабина. Наистина имаме, както е, казах преди е, малко, е, достатъчно законодателство, но какво на практика става? Опитваме се да, да слеем, да хвърли мост между е, това, което наблюдаваме и това, което се прави. 2009 около 2 милиарда долара бяха конфискувани, 3,6% от е, световния БВП се губеха чрез е, изпиране. Това са е, крупни суми. Е, свидетели сме напоследък в САЩ 1,9 е, е, милиарда долара или JP Morgan и Bank of America напоследък. Затова много не се чува напоследък, но те сега биват разглеждани под лупа, както и UBS както и Deutsche Bank във Франкфурт също ще бъде наказана по някакъв начин, санкционирана. Ако погледнем всички тези банки, международни е, банки, виждаме как действат те по отношение изпирането на пари. ръководителя на комисията към ООН за наркотиците и борбата с е, организираната престъпност е, много така смело подхожда към нещата, но не е възможно да има такава крупна международна търговия с наркотици, ако е, няма съответната инфраструктура, която е подкрепя, подкрепя търговията. Тази инфраструктура е, е, се корени в банките е, това е, тази връзка е очевидна. И е, темата наистина е много, е, не търпи, въпроса е много актуален, не търпи отлагане. Защото ако действаме само е, пос, е, експост, постфактум, е, както с някои банки, HSPC, които трябваше да платят е, милиард долара в глоби, можете да си представите какви суми се крият за тази, за тази глоба. Дори е, до, до, тези, които познават е, е задълбочено това явление, знаят, е, именно те всъщност знаят е, как е, могат да се прехвърлят такива спечелени печалби и придобити по незаконен начин. Знаем за Коза Ностра в Италия. Всички знаят знаят, е, е, че е, за какво става дума и въпреки това се изправят пред, пред, пред една стена на мълчание и усилията са им осуетени. Така че подходът ни трябва да е да се състочим в областите, в които все още е, не всичко е направено. Къде са е, пропуските в това законодателство, къде имаме е, е вакуум, е, защото не всичко може да се оправдае с е, банковата система. Знае, че едно добро проследяване струва пари е, мониторинга струва пари, но нека да се постараем, поне да се опитаме е, нашите е, проверките на банковите системи да са рационализирани, да са опростени, лесно осъществими. Защо трябва да имаме томове, хартия да се изписват и, и една страшно тромова бюрократична машина, която пречи на ефективни действия. Нека да помислим къде е възможно да се, а, да се а, рационализират нещата, да се упростят, така че да ударим там, където а, ще има ефект. Говорите за политици, които са, над които има чадър се радват на нечия протекция. Какво можем да направим е, в е, това отношение? Говорим за хора от е, е, извън, е, страни извън Европейския съюз, където значителни суми са изнесени и то от хора от, на ръководни позиции, от, на ключови позиции в редица държави на съюз. Не трябва не трябва да се оставаме да е, обслужваме интересите на сатрапи и е, диктатори в е, африкански републики. Така че трябва всичко възможно да направим, за да спрем това. Знаем е, в е, Сицилия, че ако нещата се разнищат, е, може да се стигне до крупни фигури. В Европа често наблюдаваме действия, които са продиктувани от опити да се избегне плащане на данъци но мисля, че боя се, че не сме били достатъчно пробивни, достатъчно офанзивни в действията си, е, защото резултатите е, са очевидни. Резултатите е, сочат точно това. Виждаме какво те сочат значението на изпирането на пари, защото изпирането на пари всъщност подкопава баланса, който трябва да има в международната търговия и финанси защото средства постъпват и от криминална е, дейност, но и от корупция. Е, това са средства, които е, са из рециклирани в е, законната, в е, е, на светло, в законната економика, те наистина раз, нарушават цялостния баланс. Те подкопават и осложняват нещата за тези предприемачи, които нямат достъп до такива средства. Сега всички търсят банкови средства на добър кредити на добър приличен процент, но това, от което имаме нужда е една здрава економика, която да дава възможност малките и средни предприятия да функционират, да разкриват работни места и да, да се спука този мехур, този балон, на препрани е, и рециклирани средства. Е, скорошни данни от е, ФАТФ сочат, че така доста неща се вършат в тази насока. От банковите сели в нашата държава чуваме, че поне един от така, резултатите е доста насърчаващ но е, трябва наистина да се е, така да се получи критична маса, когато става дума за е, един е, чист е, цикъл и преобръщане пре, на парите е, от, е, в банките, това е добре. Е, а, разбира се, когато има а, пролуки, а, е, хората се възползват от тях е, и а, е, пускат а, съмнителни средства. Тези нелегални дейности се изв... не от корпоративните банки, от така наречените банки казино. И трябва наистина да правим разлика между банките казино и традиционните банки. Защото ако не го направим, банките ще успеят да се измъкнат от всякакъв контролен механизъм, който можем да измислим. Това е пределно ясно. Грависима, che purtroppo е, е сото е, е, Господи, защото е, е, именно много от злонамерени среди всъщност се препитават от тази, този дисбаланс е, и мисля, че именно властите трябва да имат достатъчно политическа воля, за да разсекат този гордия възел. Ако погледнем случаите на изпиране, не всичко е, се свежда до изпиране на пари, но да вземем е, хазарт по интернет, не всичко, разбира се, е, с, става възоснова на е, престъпни пари. Но просто хората използват именно пролуките, е, които се получават при не е, е, пълната модернизация на законодателството и интернет и е, се възползват. Но органите трябва да, съответните органи трябва да е, следят зорко за всичко това, защото това е една огромна възможност за е, такива фондове и за избягване плащане на данъци също така така. Благодаря. Благодаря ви. Искам да синтезирам сега казаното от колегата Бургецио и Тавареш. Мисля, че казаха нещо, което беше общо. Необходимостта от прозрачност. Тоест, проследимост на финансовите операции, което пък означава да знаем идентичността на онези, които извличат полза от определени банкови операции. Прозрачност и по отношение на предприятията, на малките, средни предприятия, защото проблема не е само с многонационалните и големите. Проблема е и с така наречените малки матриошки, тези фирми в други фирми, скрити една в друга, които много често изчезват и съответно пречат на полицията и на съда. Започваме дебата. Давам думата на координаторите. За НП. Госпожа Матие. Мерси, мадам ла президент. Е Благодаря, госпожо председател. Първо да поздравя е, докладчик, е, докладчиците, които ни предложиха три много добри доклада, много е, добре, които добре се е, отговарят на задачата, която се поставят, е, съответни дефиниции, пък и е, е, са много актуални е, е и са по една е, изключително болна и актуална тема, като изпирането на пари. Сега по дефиницията. Е, е, е, днес е, в доклада на господин Колино ние поставихме, заложихме такава дефиниция и това е добре, защото експертите всъщност са се постарали и са намерили добра правна база, добро правно основание и дефиницията, която ни предлагат днес е наистина добра. Това, което Предложени са различни е, пътища, начини, които одобряваме, като съответно са, е, е поставено ударение на трансграничния транспорт, е, криминализиране на изпирането на пари, което е също интересно, и начини по които големите банки да доведат, да, да участват в една фискална хармонизация. Сега наистина топката е в полето на съвета, което да работи за фискална хармонизация и мисля, че съвета би трябвало да е, да се е, заеме с тази задача. Е, още президента Саркози говореше за тази криза в в е, тази област още от 2008 година и може би е, бихме могли да е, изясним доклада, да го доизчистим и да го представим на съвета. Нещо друго, например, нещо по което трябва да се работи заедно с адвокатски кантори. Например, струва ми се очудващо, че мафията се опира върху адвокати, специалисти по данъчно, е, избягване на данъчно облагане и е, които всъщност е, ги съветват, нарушавайки редица етични норми. Оказва се при такива инцидентни задържания, че едни почтени на вид адвокати специализират в тази област в, и и помагат е, на е, перачи на пари. Е, това е също нещо, което е споменато и в доклада. Това, което искам да кажа е, се отнася до отговорността на редица банки, в редица държави, които се ръководят от диктатори, е, наистина е, има проблем с е, освояването на европейските фондове и е, по молба на Кокобю в Афганистан, например, се прави проверка за доброто освояване на европейските фондове. В крайна сметка е, е, как тези фондове стигат до Афганистан, чрез Европейската банка, е, с одобрение на Европейската комисия и една система с колега от Кокобу бяхме на мисия там и наистина констатираме, че става дума за крупни измами с европейски фондове от няколко седмици, както споменах, там има мисия и е, въпреки е, нали, авторитета на Световната банка и Европейския съюз се извършва и през тяхната глава се извършва крупно изпиране на средства. Е, благодаря на докладчиците и е, наистина е, поздравления за добре свършената работа. Благодаря, госпожо Матя. Не знам Ньютон Дан дали иска да каже нещо. Да, имате думата. Много благодаря. А, извинявам. Много благодаря. Много благодаря за онези, които е, са разработили доклада. Много подробен, много полезен, чудесен източник за заключителния доклад. Поздравления! Мисля, че тази тема всъщност е в сърцевината на проблема. Парите, които губим, по различни начини, изброени тук. Приложение едно ни дава един отличен списък как може да се случи това. Благодаря на Салваторе. Много полезен списък. Страници с информация за това как да перем пари. Та, да, всичко това разрушава истински работни места и приходи за държавите членки и за Европейския съюз. Така че ако не можем да си върнем тези средства, то тогава ще се обезкървим. Много важна тема, наистина. Напълно съм съгласен, че трябва да отидем отвъд и над а, изпирането на пари, което е незаконно по определение, но да включим и данъчните а, обежища, които са законови, те са легални. Независимо, че има прозрачност, парите все пак могат да си отидат на Кайманските острови или другите убежища, които дават възможност на бизнеса да се укрива. Така че имаме огромен проблем. Три неща съм си записал, които трябва да се опитаме да включим в доклада. Ще бъде много трудно да ги постигнем. Първо, трябва да убедим обществеността във всички тези въпроси. Ако нашата комисия може да накара обществеността в Европа да застане зад нас, то тогава далече можем да стигнем. Можем да накараме правителствата да предприемат действия. На второ място, трябва да препоръчаме централизирани правомощия за Брюксел. Разбира се, че 27 държави членки могат да имат различни закони, да предприемат различни мерки Е, Обединеното кралство е най-големия перач на пари. А, така или иначе, ние в Брюксел имаме възможност да създадем равни условия и трябва да имаме и правоприлагащи правомощия. И накрая трябва да копираме САЩ и да въведем принципа на екстратериториалност. Това означава, че правомощите на Съюза се простират до бизнеси, до групи, които работят извън границите на Европейския съюз. Ако можем да го направим, то тогава можем да протегнем една дълга ръка и да хванем лошите. Много сложни задачи имаме пред себе си и тези доклади са наистина много ценна стъпка напред. Радвам се, че разполагаме с тях. Благодаря, господин Ньютон. Да, някой друг иска ли да се изкаже? Господин Карон. Само една минута. Първо искам да кажа, че съм много впечатлен от това, което е извършено. Успях да разгледам докладите. Нещо, което казахте, беше много важно, че всички сме съгласни, че всички споделяме общи цели и няма противопоставяне. Това е една отлична база, на която може да се работи. След това. Нещо, което каза колегата Матьо. Нещо, което е свързано с докладчиците. А, може би ще е добре да подчертаем необходимостта да се отдели внимание, да се поеме ангажимент, да има бдителност. Ще намерим конкретните думи да го дефинираме. А, от страна на адвокатите, от страна на данъчните, е, счетоводителите и всякакви други професионалисти, които също имат своята отговорност. в случая си мисля за Италия и затова се опитам да го формулирам най-вече в северната част на страната, всички тези лица, професионалисти, специалисти играят изключително важна роля. И мисля, че тези професионални сдружения, би трябвало да играят много по-решаваща роля, отколкото са играли до момента. Благодаря. И аз така мисля. Имаше предложение на колегата Вероник. Много е, е впечатляващо това и е, пред очите ни. И не само в Италия се случва това. В Англия тези категории професионалисти също са изключително важни за прокарване на дейността на организираната престъпност. Ако кажем, че Лондон е далече от епицентрите на на мафията, като например кампания, Сицилия така и, и така нататък, все пак не бива да забравяме, че всичките тези хора с якички, бели якички и костюми в Лондон, в крайна сметка изпират всичките пари и независимо колко е далеч Лондон, спомага. Така че трябва много ясно да се дефинират ролите, ролите им но тук вече съдебните, разследващите органи са тези, които би трябвало да могат да докажат такива действия по предоставяне на услуги на организирани престъпни, престъпни групи от името на професионалисти. Ще предложение от страна на колегата за необходимостта да се подчертае това, ако е възможно в заключителния доклад на нашата комисия, който изготвя господин Яколино. Та ясно и твърдо да заявим, че сме твърди по отношение на отговорността, която трябва да понесат тези професии, които трябва да подават сигнали. А те не го правят. Очакваме от една категория като такъв тип професионалисти да играем много по-важна роля. Още един аспект, който многократно сме обсъждали в нашата комисия и ще го повтарям неуморно, Нашата комисия извършва наистина забележителна работа, защото навлезе в подробности по всички онези тематики, които комисията Либи, а Либе не е могла до момента да, да разисква, защото няма и време за това. А ние говорихме по конкретни теми и докладчикът преди малко подчерта, не знам дали докладчика или някой друг подчертаваше факта, че четвъртък сутринта ще гласуваме в Либе доклада за директивата за конфискациите на колегата Маковей. Помислете, колко пъти в Либе сме могли да говорим за съдържанието, за необходимостта, колко заседания е имало Либе и колко пъти вътре в тази комисия, в нашите изслушвания, сме говорили точно по тази тема. Говорили сме, раз... сантиметър по сантиметър сме анализирали всичко онова, което експертите ни дадоха като позиция по отношение на иземането а, и конфискацията, както и след това социалната употреба на всички иззети а, имоти. Ако този парламент наистина не, не даде зелена улица на използването на всички тези иззети имоти за социални цели, трябва да ви кажа, че не се направим космическа грешка. Направихме, мисля, че всичко е възможно. А, имаше теми, които бяха непознати, ако щете, вътре в тази институция в Европейския парламент, а ние се занимахме с тях. Защото имаме една пътеводна звезда и тя е да дадем законодателни инструменти, на онези, които искат да си вършат работата, за да могат да се борят сериозно срещу организираната престъпност. Ролята на банките, ролята на данъчните убежища, дори вътре в Европейския съюз има черни дубки. Има ситуации, които трябва да ни накарат не само да се замислим, а да се срамуваме защото демократично, граждански погледнато, не можем да затваряме очи пред, пред скандали, финансови скандали, ко, при които участват държави членки на Европейския съюз, които са данъчни убежища. Няма нужда да гледаме далече. Не забравяйте ЙОР, това е Банката на Ватикана, и не забравяйте ролята на Люксембург също така, ролята на Швейцария. Е, добре, тя не е част от Европейския съюз, но играе основна роля. Отскоро реших а, да бъдат малко по-ясни, малко по-меки, ако мога така да се изразя, да предоставят определена информация. Може да предоставят информация на разследващите органи, но сме много далече от целите, които сме си поставили и с тях. Нещо, което смятам за задължително е не само прозрачността, която трябва да е повсеместна за всички, която и да е финансова операция, трябва да е прозрачна. Е, както и ролята на определени е, професии, както каза колегата Матия. Но и прозрачността при използването на европейските средства, европейските фондове. Ето това е един аспект, е, който не само обсъдихме многократно, но е един аспект, който засяга нашата економика, нашите огромни фондове. И, и, и много често се оказвам шокирана пред примери, които показват разнобой. Например, в Сицилия, общо първо в Италия, трябва да ви кажа, че има едно ниво много ниско на подаване на тревога. Когато определени европейски фондове които се даваха по регионите по цел едно, като Калабрия, Кала, Кампания и Сицилия, та тези сигнали започваха да се подават само когато дори има някакви усещания, съмнения. Сега, разбира се, съдебните и, и е, разследващите органи са тези, които трябва да имат необходимите съмнения, но така или иначе нивото е, на сумите е ниско. Т.е. има огромен брой сигнали, които са подадени. Разбира се, те биват прегледани от сметната палата, преценяват ги отделните разследващи съдебни органи и преценяват какво да се прави. Това, което ме изненадва, нещо, което говорихме и с а, сметната палата в а, Сицилия. Да, това, което ме изненадва е, че в Германия това ниво почти не съществува. Т.е. много по-късно, когато фондовете вече са разпределени са били разплатени чак тогава. Тоест факта, че в Германия няма сигнали, които да се подават, а в Италия има определен брой, това не означава, че в Германия няма такъв тип проблеми с фондовете. Разбира се, по различен начин обаче там се прави. И контролът трябва да бъде еднакъв. Всички трябва да имаме една и съща позиция за разследване на определени а, случаи при определени съмнения, за да не се използват средствата на Европейския съюз по погрешен път или пък от а, лица, които не би трябвало да се възползват от тях. Помислете за това. Много често не се забелязва това. По-мека е позицията ни. Но според мен тук се крие много и много работа може да се извърши Същото се отнася и до това да не повтаряме вече направени грешки. Трябва да започнем да правим оценка на различни ситуации, които се представят пред нас, които виждаме, които е, държавите кандидатки трябва да спазват. Това, това са предизвикателства, които трябва да ни посрещнат подготвени. И нашата комисия още от началото се занимава с такива теми. И от, от самото начало сме поели това предизвикателство, което е толкова важно. Не знам дали си спомняте на първите ни изслушвания, експертите, които идваха тук при нас, всички казваха колко е важно всъщност каква пречка представлява е, различния правов ред във всяка една държава членка и различните стандарти, които се приедят. Ето това е важното, е, което трябва да ни накара да разберем, че не можем да имаме сериозен Европейски съюз, ако няма еднообразие на системите, които са най-важни за, за общия ни живот в този съюз. Не говорим само за ценности, демокрация и така нататък. Не. Говорим дори за онези елементи, които са свързани с сигурността и то сигурността от финансов тип или економически тип. Нашата економика не трябва да, се, да бъде обект на атаки, които искат да превърнат легалната економика в сива економика. Трябва да се опитаме да избегнем институционализирането на сивата економика. Сега давам думата на докладчика, както и на другите двама автори и те ще могат да кажат няколко думи. Господин Яколин. Да, изслушах слушах изказванията на колегите. Колега Таварес, колега Боргеджо, sostanzialmente me lo già. Слушах двамата колеги, аз знаех какво мога да очаквам. Те подчертаха идеите, които и аз съм използвал при изготвянето на моя текст. Голямата част от аспектите напълно споделяме идеите си. И слушах изказванията на Вероник Матие и нейните идеи, свързани с сътрудничеството с различните професионални категории и слушах също така и господин Нютон Дън. На правилен път сме. Да направим един текст, който наистина вярно да отразява очакванията на европейските граждани. Благодаря, господин Тавареш има е, Muito obrigado, aos, colegas Благодаря. Искам да благодаря на колегите, на колегата Матио, на колегата Ньютон Дан, въобще на всички, които зададоха някои много уместни въпроси. Първо, във връзка с казаното от госпожа Матио и данъчната страна на въпроса. различни престъпни организации и физически лица се възползват от възможностите, които им предоставя така наречената сива данъчна система. И тук не става въпрос само за така наречените данъчни убежища. И в Европа има много такива места. В Съюза има различни юрисдикции и хората се възползват от това. Разликите между САЩ и Европа, освен това, също могат да се използват с цел облагодетелстване. Освен това, различните правни системи. Гражданите би трябвало да знаят какво се случва и компаниите трябва да знаят, че ако не си плащат данъците, в крайна сметка крадат от някой друг точно така, както и гражданите са го осъзнали. Един супермаркет в Португалия, който е листван на фондовата борса, не може да оперира в Холандия, без да предоставя информация за своята дейност там. Така обаче стоят нещата. В Европа има различни структури. Ето защо ние в Европа трябва да създадем еднакви изисквания за всички. Ако не го направим, ще дадем криле на хората, които не спазват правилата и съответно ще ощетим всички останали. Ще откраднем средства от инвестициите, ще откраднем средства от онези, които са добронамерени. Твърде много лица прибягват до услугите на юридически консултанти и представители на банковия сектор, за да разберат как да канализират средствата си. Престъпни организации използват банките, за да си изперат парите. Организации, които се занимават с трафик на хора, на оръжия, на наркотици използват същите тези банки. Въобще банките са обект на е, съзнателна е, употреба, съзнателно използване и много често те сами е, не знаят какво се случва. Ето защо, когато създаваме Европейска прокуратура, ние се стремим към нещо подобно, трябва да отчетем и този фактор. Много често публични средства в държавите членки се отклоняват с цел политическо финансиране. Тези отклонени пари трябва да бъдат криминализирани. Това източване, отклоняване на средства трябва да бъде криминализирано и каквото и да правим, е, в крайна сметка, е, каквото и да правим в момента, имам предвид, това се случва като практика сега. Отклоняват се такива средства. Националните правителства и съвета на ЕС също трябва да изиграят своята роля. Срещите на върха, които се провеждат, трябва да се провеждат най-вече с цел да се защитят гражданите. И накрая Португалия губи всяка година 12 милиарда благодарение на данъчните измами. Това всъщност е нашия дефицит. Ако имахме растеж, а ние нямаме такъв, ще да ни отнеме 30 години да си върнем това, което губим поради неплащането на данъците и на данъчните измами. А пък сега живеем в криза и нещата са много по-трагични. Значи, ако не спрем това прахосване на средства, кризата ще стане още по-лоша. Точно така и аз съм съгласна с теб. Сега давам думата на господин Бургецио. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че всичко това, което бе казано, показва, че всички преследваме общи цели, като, например, това, което каза и госпожа председателя работата на цялата ни комисия е обща и има една цел. Споделям и духа, и качеството на заключенията, които различните оратори споделиха. Докладчика, господин Тавареш. Искам също така да ви припомня, че трябва да благодарим и на службите, които допринесоха не само с подаването на информация, защото те и координираха нашата работа. Аз съм убеден, че юридическите инструменти са много важни и ние искаме да се създадат такива и в отделните държави членки, и в Съюза, но нещо друго е политическата воля да се ударят тези групи и да се спрат тези операции. Отвъд и над идеологията трябва да бъдем. Има големи опасности, които са надвиснали над нашата економика и които създават а, такива последствия. Преди малко се говореше за Португалия, за а, укриването на данъци но има последствия всичко това върху много сектори. Имаме един ясен казус. В Италия сега има избори, затова много не искам да цитирам имена, но имаме един ясен случай пред очите си. Колегите италианци много добре го познават този случай, който показва, че основната организация за контрол, а това е банката, Та тази банка не знае, че в една от частните банки в същата тази страна текат някакви сделки за милиарди а, евро, които нито са законни, нито са прозрачни. Става дума за а, търговия с а, деривати. Това е по-свързано, разбира се, с а, корупцията, отколкото с организираната престъпност. Става Богу. Но можеше да се окаже и нещо такова. и може би има такъв тип трафик, защото нямаме доказателства за противното. Е как така тази система не работи? Как така тези грешки възникват точно там, в онези органи, които трябва да контролират. Говорим за Европейска агенция за контрол, трябва да работим в тази посока и да мислим за инструменти, които на европейско ниво да пречат повтарянето на грешките и проблемите и пропуските, които на национално ниво възникват всеки ден. Разбира се, че не всичко, което е на европейско ниво функционира добре или е по-добро от това, което функционира на национално ниво, Може да тръгне европейския орган в погрешна посока, разбира се. Но, по скромното ми мнение, използването на опита, както и извличането на полки от всички тези сериозни грешки на национално ниво, може да послужат за избягване на, срежки, на грешките, както и на това да не се повтарят или мултиплицират тези грешки на европейско ниво. И за да бъдем ясни, ако същите тези лица, които не са извършвали контрол в Национална банка на определена държава, правомощия, които или да дадем на това лице същите правомощия, които той има на национално, то ще направи същите грешки. И тогава всички онези, които държат парите си в банките, които а, искат да спестяват, няма да ни вярват. Благодаря. Господин Ньютон Дон. Um, Съвсем накратко към моя приятел товарише въпроса, който казваше, че няма нужда да провеждаме кампания за спечелено общественото мнение. Е, да, той каза, че на обществеността е ясно. Е, не съм съгласен. Е, да, на място в нашите тясно окръжение знаят, но едва ли имат представа за мащабите, на които ние се натъкваме в цяла Европа. Е, и това е, което трябва да им кажем. Да им кажем, вижте, е, след всичко, което сме свършили, става дума за крупни суми. Нещата са много по-дълбоки, отколкото това, което виждате в селото си, в вашето село или град. Е, преимуществото е, че националните правителства обикновено реагират или са готови да направят нещо, когато усетят, че някой им диша във врата. Например, сега с конското месо. Изнъж конското месо стана най-популярната тема в Европа. Всички говорят за това. Правителствата изведнъж се запретнаха ръкави и казаха, ето вече ще се заемем с въпроса. Просто защото е, общественото мнение е, каза, ето това е нещо сензационно, трябва да се направи нещо. Ако по същия начин се развият нещата с организираната престъпност, много това ще тласне националните правителства да направят нещо. Ако общественото мнение, ако обществеността дигне глас и каже, ето, ако тези средства не бяха отклонени, аз можех да имам по-добра пенсия, по-добра, добре платена работа, това може да тласне правителствата да предприемат нещо. В противен случай ще кажат благодаря ви за доклада, чудесен доклад и нищо няма да помръдне. Е, искам да е, успоря това, което казвате. До голяма степен общественото мнение е на наша страна. Те искат, е, обществеността иска прозрачност. Те знаят, че тази криза е, отчасти се дължи и на престъпна дейност. Това, което може да се случи е, сред обществеността и е, обществените органи и което се случва е, че всъщност ние не сме схванали, не сме оценили степента на прогнилост на системата е, както казах, корупцията, е, поради корупцията е, ние сме бедни, безработни, корупцията и изпирането на пари, пари, разбира се, и това ни кара да пращаме по-високи данъци, отколкото нормално. Това трябва да стигне до съзнанието на хората. Нещо друго, с което имаме проблем, когато обясняваме на гражданите – е, трябва да ги накараме да го видят, да го разберат, независимо дали са евроскептици или обратното, дали искат повече интеграция или по-малко, стига да има демократичен съюз. Е, едно трябва да е ясно на всички, че това са е, явления, с които сами не можем да се справим. Една малка Португалия или всичките ни държави членки общо взето са малки, сравнени с останалите гиганти в света. Ако искаме нещо да се промени, по-отделно не можем. Ако някой от нас отделно се опита да направи нещо, е, ще, всъщност ще бъде оплетена в мрежите на, на нестабилност е, или пък е, обратно ще се явят на световната сцена като нови данъчни пристанища. Е, това е, става по света. Е, създава се възможност на, за изпиране пари от руските олигарси или в някои африкански режими. Това са фигуративни компании, които са фалшиви компании, които представляват някого друг и така нататък. Благодаря. Това, което каза Бил, е много важно също. Онези мерки, които трябва да дадат възможност гражданите, обществеността да разберат, че тази криза, економическата криза, идва най-вече, разбира се, не само от е, лошото поведение на банките, а бе породена от лошото поведение на една политическа сила, на едни институции, които не внимаваха и които не знаеха как да настъпят е, спирачките и да попречат на организираната престъпност защото имаме и друга задача в нашата комисия. Тя е да излезем с цифри, да излезем с конкретика. Трябва да дадем обоснована информация за това, доколко организираната престъпност бърка в джобовете на економиката на 27-те държави членки на Европейския съюз. Ето това е цифрата, която трябва да дадем. И пред тези цифри аз съм убедена, че нашите граждани ще започнат наистина да се страхуват, защото цифрата Единствената сигурна цифра е тази, която е за Италия, поне аз така знам. Така че трябва да се помисли и за това, че това не е реална цифра, тя е намалена цифра. Една цифра, която е между 330-340 милиарда евро годишно. Това е много малка цифра, защото това е само това, което знаем, това, което е излязло от следствените органи. А колко е това, което не виждаме, по което не се водат разследвания? Колко са операциите и транзакциите, които ежедневно се случват, които докато говорим сега извършват мафиите и бъркат в портфелите на европейските граждани. Та пред такава цифра нито един гражданин на Европейския съюз няма да остане безразличен най-вероятно ще поиска от правителството си да се намеси, защото това е целта ни, да накараме правителствата да се намесят. Аз съм съгласна с тебе, Бил. Ако не се изкоренява социално, економически, политически, институционално а, този феномен, а, то тогава организираната престъпност ще върви напред. Ако не бяха те, всички ние щяхме да имаме една а, здравна система, която да е достойна за всички европейски граждани. Мисля, че всеки един гражданин на Европейския съюз щеше да има едно достойно работно място. А, едно работно място, за което няма нужда а, да се обаждаш на някого по телефона или а, да си обект на корупция. Това са цифри, които се опитваме да намаляваме. Корупцията също ни бърка в джобовете. Защото а, всичките тези престъпни организации също имат свои цели, финансови цели, които искат да постигнат. Комисара Малстром цитира една цифра, но пак ми се струва много малка тази е, цифра. 120 милиарда евро за 27 държави членки. Помислете за това, че от тези 120 милиарда евро само 60 са от Италия. Аз не вярвам, че Италия е единствената страна при която трябва да се носи това срамно знаме. Напротив, много, е, много е малка тази сума, 120 милиарда. Ами прането на пари, огромни суми, огромни, космически. Това е личната ми преценка. Разбира се, аз съм убедена, че държавите членки знаят каква е тази цифра. Знаят, но силно се страхуват. Страхуват се, защото трябва да признаят пред своите граждани, че са действали повърхностно, че не са взели съответните мерки при определена заплаха, защото прането на пари, е, корупцията е, не са нещо, което се случва от днес за утре. Не, това е нещо, което се случва всеки ден, ден след ден. Не, си спомни това, което стана в Дуисбург. Колко пъти следователите, италианци пътуваха до Германия, за да обясняват необходимостта да се внимава, и то много да се внимава. И колко пъти нашите магистрати, италианците, се връщаха в Италия с никакви резултати. Нула, защото федералните закони в Германия не дават съответни правомощия и възможности за разследване. След това, когато стана трагедията в Дуисбург и се проля кръв, по улиците на Германия и страхът се всели сред германските граждани, не можеха да излязат, нещо, защото се притесняваха, че нещо може да им се случи в театър или където и да е, да има мафиотски атентат, тогава нещата станаха различни. Тогава а, реалността им удари шамар, защото преди това за тях всичко това бяха хипотези. Така че това съвсем ясно трябва да обясняваме бил. Вече цяла година работи нашата комисия година и половина ще стане. Държавите членки трябва да се изправят пред една необходимост, пред ясна необходимост да предприемат мерки, да поправят положението сериозно, да имат или ре, и реално да имат воля за създаване на законодателна система, която да поправи ситуацията. И вие, и аз Многократно сме чували тук докладчици, всякакви следователи, магистрати. Не знам дали си спомните какво каза Бернар Фингър, ръководителя на берлинската полиция. Той каза, имам нужда и в моята страна да има а, престъпен състав, връзки с мафиотски групи или организирана престъпност. Това не може да остане в тази зала. Не може да остане тук сред нас тази информация само. Това е сигнал, който трябва да стигне до а, германските политици. Германското правителство трябва да го чуе това. И когато се говори за економика, за финанси, когато се говори за економиката на една страна, искаме стабилна економика, тази стабилна економика се измерва със сигурността. А на какво се основава тя? Основава се на прозрачността. Някой поиска думата. Господин Бургетио поиска думата. Благодаря. Точно във връзка с казаното от вас току-що, аз бих предложил посредством нашите служби и секретарията да ни помогне в нашите доклади и моята с актуализирани данни, цифри, за феномените. Защото аз съм дал някакви насоки. От 2009 са последните, които имам. И не всички от данните ми са свързани конкретно с Европейския съюз. Да, добре. Защото основната ни цел е тази. Да стимулираме гражданите на Европейския съюз. Бил нитон Дън говори за скандала в Индус – който веднага привлече вниманието на всички граждани, а ние сме изправени пред един много, много по-голям скандал. Много по-сериозен скандал. Доста компромиси са направени тук от политици, от институции, от части от институциите, които или не са искали да видят това, което се случва пред тях, или и в Италия се казва да си сложиш кепенците на очите Та много често не само са си слагали капаци на очите, а са си слагали ръцете в джубове или нещо друго, което е трябвало да отиде а, при гражданите, т.е. изцапали са си ръцете, а сега се я правят на светци. Така, ако няма други наблюдения, закривам заседанието. То ще започне утре сутрин в 9 в тази зала. Координаторите ще помоля да останат тук. Надявам се да успеем малко по-рано да заседаваме Добре, колегите пристигат, значи ще започнем малко по-рано застанието на координаторите. При закрити врата ще бъде, така че моля всички да напуснат залата. Благодаря. До утре.